представители на НП на срещата с докладчиците в Сянка. Но не се наложи да проведем дискусия по същество, защото въпросът е по-скоро технически по своя естество. Готов съм да отговоря на всякакви въпроси. Има ли желащи да вземат думата? Господин Фон Декамп. Dank aan de rapporteur voor de heldere stellingname. Daarover geen misverstand. Да, благодаря за ясната позиция. Смятам, че не е лошо да попитаме, мисля, че комисията трябва да попитаме, как върви въпроса с присъединяването на княжество Лихтенштейн към пространството Шенген. Смятам, поне мисля, че това се чете в доклада, че все още не е подписано присъединяването му, а има график. Това ми е първият въпрос. Вторият въпрос – съществуват ли ограничения в правото на глас на представителите на Швейцария и Лихтенштайн? В какво точно се изразява това ограничение в гласоподаването? Благодаря. Благодаря ви. Мисля, че и двата въпроса са към комисията отправени, нали? Може ли, господин Джабарос Скене или господин Масамар, ако са тук, Бараска с Куене. извинявайте. Аз съм още тук, госпожо председател. А, значи, въпросът е подготвен за внасене в съвета за присъединяването на Лихтенштайн към Шенгенския протокол. Смятам, че това ще бъде потвърдено. По втория въпрос, извинявайте, госпожо председател, но разговарях с моя колега, не чух въпроса. Бихте ли го повторили? Може ли да повторите въпроса? Да, госпожо председател. В проекто становището се казва, че правата на глас на представителите на Швейцарската федерация и представители на Лихтенштайн в управителния свет на Фронтекс ще бъдат ограничено. Питам, защо тези права ще бъдат ограничени? Те е, нямате, разбира се, е, брегова ивица и така нататък. Какво значи това? Е, съжалявам. Фронтекс е общностна агенция и двете страни са асоциирани, но те не са страни членки на Европейския съюз и от институционна гледна точка би било невъзможно да им дадеме пълно право на глас на техните представители в управителния съвет, тъй като те всъщност са представители на трети страни, които не са членки. Благодаря. А, но това ще бъде един отличен стимул те да кандидатват за, за членство в Европейския съюз. Благодаря. А, това е достатъчен отговор на въпроса. С това приключваме 15-та точка от дневния ред. И сега минаваме към следващата точка. Това е споразумение между Европейската комисия и Пакистан за реадмисия. Това е за втори е, повод, втора възможност да обменим мнение по този въпрос. Съвета даде мандат на комисията да договори подобно споразумение с Пакистан. Преговорите приключиха през септември 2007 е, споразумението бе парафирано а, е, през септември 2008 и и е, през март 2009 година комисията предаде, внесе в съвета предложение за решение за сключване на споразумението. С влизането в сила на Лисабонския договор, ролята на Европейският парламент промени. Ние трябва да дадем своето съгласие за сключване на подобно споразумение. И преди да дам а, е, думата на докладчика господин Согор, искам да ви напомня, че при предишните доклади, доклада на господин Клас, срокът за внасяне на изменения беше а, на вторник, 11 май. А, но не може да се внасят изменения към самото а, споразумение, а към проекто резолюцията. Гласуването в, в комисията се предвижда на, 20, на 31 май, 1 юни. И сега а, ще дам думата на докладчика господин Согор. Благодаря. Е, ще се опитам да говоря на унгарски. Kérdés merült fel ennek a jelentésnek a kapcsán, merre няколко въпроса бяха поставени във връзка с този доклад. Всички разполагаме е, с доклада и отговорите, надявам се по а, споразумението за реадмисия между Европейския съюз и Пакистан. Поставени са предимно въпроси във връзка с правата на човека. Получихме отговори от съвета и на тази основа мога да потвърдя, че макар и правната комисия да не е излязла с категорично становище, нямаме никакви основания да отхвърлим споразумението. Преди всичко, поради обстоятелството, че вече са минали 9 години и едва ли може да се очаква ускоряване на напредъка в Пакистан. И още нещо искам да добавя, вероятно ви е известно. Пакистан не е страна участничка по Женевската конвенция, но отбелязва напредък, защото има преговори с пакистанските власти и в последно време беше създадено ново министерство в Пакистан, Министерство по правата на човека – ето ви едно сравнение. Страните участнички по конвенцията а, още от 1968 година, като например Турция, все още имат а, много открити проблеми с правата на човека. Това е примерът с Турция, който ви дадох. Зная, че някои от колегите либерали е, сигнализираха за проблеми, но нямаме основания да отхвърлим споразумението. Хиляди бежанци ще се озоват в трудно положение, ако отхвърлим. Моето, потвър... Моето становище е да гласуваме за споразумението. Благодаря. Някои от колегите искали да се изкаже госпожа Гион и след това госпожа Флотър. Първо госпожа Гион. Euh, Благодаря. По въпроса за споразумението за реадмисия, което, по което се преговаря вече от 9 години, е просто 10 е или 11 споразумение споразумение, което, по което работим. Ролята на парламента не бе толкова голяма, колкото е сега. Нищо не знаем всъщност за тези съществуващи от преди 10 споразумения. Освен това, обсъдихме част от вълнуващите ни въпроси с комисията през февруари месец поканихме комисията нарочно на едно наше заседание и се оказа, че има много питанки, които продължават да си стоят там след това заседание през февруари месец, особено когато става дума за пасавани, използвани в Европейския съюз. Може би не е точно случаят а, с Пакистан, но така или иначе искам повече информация. Не мога да скрия, че съм скептична относно този документ и смятам, че не е приемлив до голяма степен поради изложените вече причини от докладчика като например зачитането на международни конвенции, които не са гарантирани, чието спазване не е гарантирано в Пакистан, въпреки че има министерство, създадено съвсем наскоро за е, защита на човешките права. Така или иначе, простото подписване на Женевската конвенция няма с един замах да заличи всичко, като съществува натрупано като пропуски там. Ефикасността на подобен вид споразумение, ето това е моето общо впечатление. Тя сякаш малко куца. Знаем, че ще има оценка, ще има доклад и може би в този доклад ще намерим отговор на много от висящите въпроси изложих ви тези мои притеснения, защото смятам, че биха могли да ни тласнат към търсене на допълнителна информация. Благодаря. Госпожа Флютра има думата. Euh, Аз ще говоря от името на госпожа Сел, която е работила по този проект. И а, тя искат да, тя смята да препоръча на своите колеги от Комисията по външните работи да отхвърли а, предложението по елементи, които вече бяха споменати. И срещата, която организирахме с главният преговарящ от страна на Европейската комисия, очевидно в никакъв случай не ни позволи да отпаднат съмненията, които имаме по отношение на Пакистан и Афганистан. Първата фаза на споразумението е сключване с Пакистан, като се вземат предвид препоръките в плана за действие. Става дума за и за връщането на а, афганците. Разбира се, тук може да имаме много сериозни съмнения как ще се изпълнява това споразумение защото а, а, те се третират като непакистанци, а, които са а, в, в, влезли в, на територията на Европейския съюз, трябва да се върнат там, но естествено тук може да свържем нещата с положението с, в Турция. Защото а, а, а, Турция а, с нея бе сключен споразумение, в, в, до толкова, доколкото ние изключваме подобни споразумения с други трети страни, в случая с Пакистан. Но а, а, това ще има катастрофални последици при положението с, с на пасаваните, а, не а, предоставянето им от пакистанската страна. И е, е, съветът в едно решение от 90-те години, което е ставало дума за репетриране е, на е, граждани на трети страни, има вече решение по този въпрос. И бихме оставили с едно подобно решение отворена вратата за много сериозни нарушения по отношение на е, правата на човека, както в Пакистан, така и разбира се в Афганистан. Е, е, има редица технически въпроси, които това споразумение повдига. Е, въпроси, които са, чието решаване е много-много съмнително. От техническа гледна точка съмнително, от политическа гледна точка нечестно, тъй като става дума за редмисия защото става дума за лица, които са в нередовно положение в, в Европейския съюз, но смятаме, че като ги пратиме в Афганистан ще решим въпроса. Разбира се, нашите мотиви са свързани с оценката на положението в трета страна, в което ще върнем, какво е положението с правата на човека там, преди всичко. И, и за нашата оценка ни, ни, ни, ни кара да, да, да се, е, смятаме, че това предложение трябва да бъде отхвърлено и е, е, трябва в това отношение Европейския парламент да каже своята дума и тя да повлияе върху това, което ще реши Европейската комисия в това отношение. Благодаря. Аз се изказвам от името на Алде. Използвам това, че говоря точно след госпожа Флетре, за да сложа и аз акцента върху това, че след влизането на Лисабонския договор имаме не само право на взимане на решения по процедурата на съвместното им взимане и защото имаме повече отговорност в областта на опазването на човешките права. Именно за това колегите от парламента и от АЛДЕ по-специално работят с голям ентусиазъм. Затова, въпреки този ентусиазъм, ние обаче смятаме, че не е излишно да сме предпазливи. Факта, че има Министерство за опазване на човешките права в Пакистан, нищо всъщност не, не значи. Все още нямаме гаранции нито на практика, нито черно на бяло. Така че по-внимателно, по-предпазливо. Нека да действаме по-внимателно и по-предпазливо. Наистина Пакистан има намерение да подпише Женевската конвенция, но аз смятам, че това трябва просто да ни постави още по нащрек и да заостри още повече нашето внимание към това дали в крайна сметка ще се зачитат човешките права. И без е, всъщност да искам или да се стремя към някакъв, кой знае колко задълбочен дебат, просто искам да ви подчертая, че нестабилното положение на опазването на човешките права в Пакистан е просто ефемизъм. Знаем наистина как стоят нещата там. Много информация получаваме от всякъде, от най-различни източници, включително неправителствени организации, които които дават данни за това, че всъщност няма никакви гаранции за сигурността на афганците, пребиваващи в Пакистан. Така че смятам, че следва да сме предпазливи и резервирани, когато дойде време за гласуване. Поне ние от моята група АЛДЕ ще се държим така. В никакъв случай не сме против съществуването на договореност. Съгласни сме принципно, но сме съгласни и по това, че юридическата, правната рамка за реадмисията наистина спешно трябва да се изгради, но не толкова спешно, че да си затворим очите пред липсата на надежни данни за това как протичат правните процеси. Правните процеси не само свързаните с гаранции, а и с опазването, реалното опазване и защита на личните данни на ангажираните в този процес хора, лица. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Кризбек. Първо искам да поканя а, председателството, съвета, т.е. и комисията да отговорят на поставените въпроси. Те е, по-скоро изразиха опасения. Господин Бургос, тук ли е? Заповядайте. Е, Благодаря, госпожо председател. Добър ден. Не за първи път говорим, разбира се, за това споразумение за реадмисия, както всъщност посочиха много е, от уважаемите евродепутати. От 2000-та година насам всъщност говорим по тези въпроси. Не е лесно <laughs> да вземем решение. От гледна точка на съвета, споразуменията за реадмисия са ключов елемент. До момента тези преговори се водеха на двустранна основа с съответните проблеми, които тук няма да изреждам. Сега ще се договарят на общностно равнище какво е предимството. Не е практическо или е ефикасно това предимство, а е по-скоро контролно, свързано с контрола контрол не само от страна Евросъюза като цяло, а изобщо на парламента, по-конкретно след излизането на сила в Лисабонския договор. Това е особено положително, според нас. Съвета подкрепя поведените от комисията преговори и обърнахме се с искане за разрешение от парламента за одобрение, за да продължим. Видях, че загрижеността, основната, основното безпокойство, което се изрази днес тук, е свързано с човешките права в Пакистан и съседните му държави. Бих искал да ви посоча, че тези споразумения за реадмисия всъщност представляват последната, крайната стъпка в миграционната политика. Какво значи това? държ... дадено лице се връща обратно в а, държавата на происход като крайна мярка, когато повече от ясно, че няма начин да продължи да пребивава легално в Евросъюза според всички закони на международното право. Ако по всички тези закони е доказано, че няма право повече да продължава да пребивава на нашата територия, ако няма разрешително за пребиваване или ако не е в момент, в процес на искане и получаване. Разбира се, спазваме и е, принципа за неотблъскване. Но тук трябва да уточним, че не само на общностно равнище, а и на равнище държави членки следва да се спазват е, тези предходни стъпки преди предприемането на крайната мярка репатриране на дадено лице към Пакистан. Това, когато се стигне до този краен момент, това значи, че е имало предварителен дълъг и извървян път от съответната държава членка. И освен това, че съществуват гаранции е, по силата на които въпросното лице няма да бъде подложено на мъчение, стезание или друго нечовешко отношение. Това се прилага не само с в случая с Пакистана и изобщо с трети държави. В случая с Пакистан обаче спецификата е свързана по-скоро с Евросъюза и пребиваващите на територията на Евросъюза граждани. И с връщането в Пакистан не на пакистански граждани, а на граждани на трети страни, живеещи в Пакистан. Това е спецификата на този случай. За това толкова ни вълнува. Не знам дали успях да ви дам отговор на въпросите. Ние от съвета, разбира се, със сигурност сме за крайното подписване на такъв един договор с Пакистан. Благодаря. Благодаря, господин Бурго. Сега господин Дебрауер. Благодаря, госпожо председател. Ще говоря в подкрепа на това, което каза господин Бургус от името на председателството. Въпросът за споразуменията за реадмисия е труден, деликатен и не трябва да отричаме това. И можем да разберем предпазливостта, с която парламента се отнася към този въпрос. Не трябва да включваме споразумения за реадмисия, не трябва да, да, да, да смятаме тези споразумения за това, което те не са. Това са чисто и просто ни административни споразумения между Европейския съюз и трети страни в които се изяснява по каква процедура и по какви начини ще бъде изпълнени операциите за връщане, за репатриране на а, а, национ... гражданите на тези страни и също така при известни условия и граждани на трети страни, които които могат да бъдат обект на подобно ретапатриране. Първо забележка, едно подобно споразумение за реадмисия не, по никакъв начин не а, прави оценка за условията, а, при които страната членка взима решение за връщане на или репатриране на тези граждани на трети страни. Всичко това е уредено с директивата за връщане на чужди, чужди граждани. Значи, това е първо. Второ, споразумението за реадмисия абсолютно по никакъв начин не накърнява и тъ, всеки път, когато а, а, се отдаде за нещо подобно, мисля, че ако си спомням добре, става дума за 15 ти член на споразумението с Пакистан. Значи, абсолютно с никакъв начин то не накърнява задълженията на страните членки и на третите страни да спазват всички международни споразумения, абсолютно а, задължителните международни конвенции и така нататък. Този принцип е напълно ясен, утвърден и той е записан в текста на всички споразумения за реадмисия, които сме сключили. Това, разбира се, засяга и а, а, принципа за невръщането. Този принцип е третиран в договора, той е част от общностното право. Той беше също така приложим при положението на, на, на бежанците, които са искали обежище, но това им е било отказано. И всичко това е уредено в, в директивата за връщането на подобни лица. По въпроса за защитата на личните данни съществуват е, ясни е, изисквания в споразумението с Пакистан, текстове, които ореждат е, защитата на личните данни и тяхната обмен. Повдигна се въпросът е, за е, европейските пасавани. Е, този документ обаче не е по никакъв начин предмет на споразумението с Пакистан – нито пък там се споменава и не се предвижда неговото използване. Разбирам опасенията на някои от членовете на вашата комисия. Верно е, че тази, това понятие за подобен а, обществен пасаван е едно много специфично и много специфичен въпрос. А, и а, е, въпрос, който като че ли вече е остана в миналото поради еволюцията на нещата, и той не се третира в споразумение от този вид. А, а до, до, до толкова, доколкото този документ бива отказан от. Не, не, се, не бива зачитан от трети страни, той а, а, не може. Не става дума за някакъв конкретен адхок документ. А, а, и в никакъв случай неговото използване не се препоръчва или пък ограничава от споразумението, което сме изключили. По отношение на оценката. Очевидно, оценката се, а, трябва да бъде основателна и цялостна. А, за какво става дума? А, преди всичко, не трябва да забравяме да, времето, за, периода, за който става дума. Периода на изчакване. А, а, а, първият мандат а, по този въпрос беше а, дефиниран през 2000-та година. А, и а, е, а, е, не е за това преговорите бяха такива, каквито са. А, а, но трябва да кажа какво е най-важното. Всички споразумения за а, реадмисия, които бяха сключени, бяха сключени в сравнително кратко време и влезаха в сила сравнително бързо за да можем а, а, да направим тази оценка, която очаква от нас и парламента, и съвета, необходимо е ние да разполагаме с така достатъчно голяма маса информация, ако можем така да кажем, корпус от информационни данни, за да може да направим своите заключения и а, а, да, възоснова на тях да дадем една обоснована а, оценка. И това обяснява факта, госпожо председател, че за да можем да бъдем в, в, от полза и за парламента, и за съвета, и за самата Европейска комисия, тази оценка а, трябва да бъде а, а, завършена в сравнително кратък срок. А, а, комисията се присъединява към становището на председателството. А, благодарна е на, а, за работата свършена от вашия докладчик благодарим за това, че ни се дава мандат да включим подобно споразумение. Знаем, че въпросът е деликатен. Ще се върнем още един път към него през есента, когато ще проведем по-широк дебат с съвета и с Европейския парламент по въпроса за споразуменията за реадмисия и тяхното въздействие, както и практиката на тяхното изпълнение. Благодаря ви, господин Дебрауер. Оценката е много съществен елемент от е, целия процес. Моля сега докладчика господин Согор да направи обобщение. Доколкото разбирам, първата размяна на мнения е предвидена за края на май, ако не греша. Да. Май не греша. Господин Согор, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Искам да потвърдя още веднъж е, становището на колегите от е, НП. Подчертавам голямото значение на оценката ни за напредъка по отношение на правата на човека в Пакистан или която и да е трета страна. Споразумението, което обсъждаме, е много важен елемент е, за защита на сигурността и безопасността на европейските граждани. Когато става дума за връщане на лица, има правозащитни неправителствени организации, които се нагърбват е, с защитата на лицата, които подлежат индивидуално или групово на реадмисия. И още нещо искам да посоча. дадох примера с Турция, сега ще ви дам пример с Китай през 1982 година Китай подписа Женевската конвенция и трябваше да започнат преговори с Китай имаше мандат за преговорите, но през юли 2009 година беше проведен първия кръг преговори, без да е подписано каквото и да е споразумение. Присъединяването към Женевската конвенция не означава автоматично сключване на добро споразумение за реадмисия – по-нататък, ако погледнем картата на света, като изключим Монголия, повечето страни, които не участват в Женевската конференция, са предимно мюсюлмански или най-малкото мнозинството от населението им е мюсюлманско. Тук се включва и Индия. И така, в заключение, според мен, протакането на споразумението за реадмисия може да ни доведе до ситуация, в която Пакистан ще се настрои против нас и това ще обесмисли всички наши досегашни постижения, ако откажем споразумение. Аз не твърдя, че ще бъде закрито Министерството по правата на човека, но така или иначе ще се спре един важен процес. Благодаря. Пакистанците в края на кращата настояват за правата си не за да си подпише споразумение за реадмисия, нали? И така, точка 17, последна за днес, разширяване на обхвата на директива 2003-109 до лица, ползващи се с международна закрила. Както и другите досиета, с които се занимахме днес първоначално, те бяха по съгласователна процедура но съветът не стигна до споразумение до 1 декември миналата година и сега те влязоха в нова процедура на съвместно вземане на решения. Господин Мораес, вие ли първо искате да вземете думата или комисията? Нека комисията да ни представи актуална информация по въпроса. Не зная кой е представителя на комисията по това досие. Госпожа Гер от комисията. Заповядайте. Президент. Благодаря, госпожо председател. Малко предистория за това как се развива работата по този въпрос. На първо място условията, при които граждани на трети държави могат да пребивават в Евросъюза, в момента се регулират от директива за 2000, от 2003 година. От тогава тогава насам лицата, възползващи се от международна закрила, били билите бежанци или от някакъв друг вид, са вън от приложното поле на тази директива. През 2007 година се започнаха постъпки за запълването на тази празнина, съществуваща в предходната директива и съветът започна работа по разширяването и адаптирането на а, директивата, защото тя да обхваща всички пребиваващи на територията на Евросъюза. От една страна, това ще обхваща търсещите убежище, както и прибиваващите по друга причина на територията на Евросъюза. Изменението, което се предлага от комисията, цели да постави знак на равенство лицата, ползващи се с международна закрила, с всички други законно пребиваващи граждани на трети страни върху, на територията на Евросъюза. Съществува възможността за създаване на дългосрочно пребиваващи чужди граждани. Освен това позволява създаването на или установяването на местоживеене в една или дори в втора държава членка при абсолютно същите условия, които въжат за останалите граждани на трети държави, такива, които не се ползват с, от специален режим. Условията, необходими за придобиване на този статут за дългосрочно пребиваване, тези условия, значи, са свързани с следното. Петгодишно пребиваване законно при това материални средства, които позволяват самоиздръжка, както издръжка на семействата, медицинска застраховка – както и свидетелство за интегриране, ако държавата членка изисква това, както и документ от полицията, свързан с изисквания за вътрешен ред и сигурност. Особеното положение на тези лица, ползващи се с допълнителни предимства е в съгласие и съзвучие с принципа за невръщане на бежанци. Както посочихте, до края на 2008 година съвета работи по тези въпроси, но така и не се стигна до подписване на краен договор, защото на основание на един компромис, постигнат от френското председателство, почти го бяхме постигнали но 63 член, параграф алинея 1 и алинея 4, те гласят, че следва да се постигне единодушие, в резултат на което тръгнахме на помирителна процедура с парламента. Това според този компромис, който споменах по време на френското председателство, отчиташе всъщност и включваше основните предложения на комисията. От своя страна пък парламента също още от самото начало поддържаше предложението на комисията, както бе изказано като мнение в един доклад от 2008 година на парламента по този въпрос. Така че отново предлагаме да стартираме работа, за да намерим някакво разрешение. Надяваме се, че споразумението между парламента и съвета ще бъдат по-лесно постигнати с упростената помирителна процедура след влизането в сила на Лисабонския договор. Благодаря и на докладчика за работата с него. Сега има думата той, господин Мораес. Thank you, Sophie, and, um... Благодаря, е, Софи. Благодаря на комисията за това е, изчерпателно изложение на историята на този въпрос. И няма да се връщаме естествено към тази история, е, тъй като това е последната точка от дневния ред и хората вече им се иска, искат да си отидат. А, а благодаря а, за вниманието към този въпрос, София. А, както каза, а това е един от многото въпроси, който попадна, остана недовършен преди влизането в сила на Лисабонския договор, но това е въпрос, който е важен в смисъл, че е, е нещо, което в момента не липсва. Една добра обща политика за бежанците, обежището. Трябва да се стремим да изградим подобна обща политика на Европейския съюз. Както представителката на мисията каза, някои колеги може би си спомнят, Мартин Рур се опита да прокара предложението, но тя не получи пред, подкрепата на съвета, нямаше единодушие и не стигнахме до споразумение. Днес положението е много различно, не е необходимо единодушие а, и вероятно съществува и волята в съвета, поне аз съм оптимист по това отношение, по време на бългийското председателство въпросът да бъде решен и че тогава да има в съвета не само повече добра воля в това отношение, политическа воля, но също така и по-лесни условия за гласуване. Става дума за даване на една правна сигурност на онези, които търсят обежище и които са пребивавали дълго в Европейския съюз, пет или повече години. Боя се, че може би в, в съвета не съществува желание за пълно използване на механизма за прехвърляне на отговорността за закрила на тези а, лица. Както казах, трябва необходима ни е обща система за беженците и убежището в Европейския съюз. А, в някои пунктове би се иска да се така засили текста, например изключенията от определени материални условия, националните критерии в това отношение. Мисля, че ще можем да сключим ново споразумение въз основа на компромисен текст, прият от съвета и очаквам да обсъдим тези въпроси с докладчик в сянка, комисията и съвета. Сега нещо за графика. Разбирам, че има още някои въпроси, които трябва да бъдат решени в съвета. Вече имаме някои предварителни контакти с бългийското, бъдещето бългийско председателство, така че няма да се впускаме веднага в този въпрос. Надяваме се да имаме проекта доклад през юни или юли. С това е съгласен докладчика в Ще се срещнем през юни и ще започнем предварителните си разговори тогава, но общо взето трябва да кажа, че съм оптимиста, че предложението ще бъде прокарано успешно. Благодаря. Има ли някой, който иска да коментира? Изглежда, че няма. Извинявайте, не мога да прочета името ви от тук, но имате думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на комисията за представянето на своята нейната консолидирана версия. Трябва да кажа, че по време на гласуването на законодателната резолюция през април 2008 година това беше решено. Искам да изтъкна три въпроса. Струва ми се, че когато страните членки трябва да решат да дадат на някого статут на дългосрочно пребиваващ, трябва да се съобразяват и с международните изисквания. Материалните условия минимална осигуровка здравеопазване, материални средства за издръжка и така нататък. Въпросът е ако една втора страна членка реши е, да е, отстрани подобни лица от своята територия, обаче това трябва да бъде потвърдено от страната, която е предоставила закрила на подобни лица първоначално. Смятаме, че са необходими два месеца, за да може да се обжалва писменно решението. Това е необходимо. Необходимо е също така да се обърне внимание на изискванията за събиране на семействата. А, интересно е какво ще бъде позицията на съвета в това отношение. А, един друг въпрос, който докладчика спомена, но трябва да се подчертае, а, това е как ще се изчисляват тези пет години законно пребиваване времето, което изтекло от първото искане за международна защита, трябва да бъде включено в тези 5 години законно презиваване. Изглежда, че при комисията предлага поне половината от този период между внасянето на искането и даването на статут да бъде взето предвид. Значи това не е същото, както което е, е, иска парламента. И затова казвам, е, важно е да знаме какво е решението на съвета, какво е становището на съвета по решение на изчисляването на този срок от 5 години. Дали е, ще се вземе половината или целият срок между подаването на молбата и предоставянето на е, подобна, е, подобен статут. Благодаря. Ще бъда съвсем точна. А, а, тук е, съветът не е говорил по този въпрос. Искате ли да отговорите на зададения въпрос? Eh, да, благодаря. Благодаря. Не е първото ми посещение тук. Така че искам да ви припомня, че е, се опитахме да приемем предложението на комисията, но по това време беше задължително единодушието и за това не успяхме. Така че всъщност е, няма смисъл сега да давам отговор, тъй като се знае, че с квалифицираното мнозинство по-лесно се постига положителен резултат при гласуването. По въпроса за графика, за времевото изчисление, това се, до сега се измерваше като средно статистическо от момента на подаване до момента на получаване, средностатистическо изчислено време. Това поне бе взетото решение по време на последните обсъждания. По въпроса за събиране на членовете на семейства няма разлика с другите случаи, но имам чувството, че не разбрах много добре въпроса. Благодаря ви. Благодаря, господин Бургус преди да дам думата на докладчика, комисията иска ли да добави нещо? Не. Тогава Клод, заповядай. Много се радвам, че дискусията ще продължи през юни. Е, беше отлично изказването на представителя на парламента. Ако петте години така бъдат изчислявани, това ще е добре. Колеги, това е последната точка от дневния ред и ако никой не иска по точка разни да каже нещо, виждам, че е, никой не иска, обявявам заседанието за закрито. Благодаря.